Uh, um, Уважаеми господин председател, почитаеми членове на Европейския съюз, за мен е удоволствие, че мога да проведа този дебат с вас по темата за Близкия изток и за мен е от особен интерес да чуя вашето мнение. Според мен постигането на напредък по мирния процес е изключително належащ, належащо и важно. Както знаем, днес много бързо се променят нашите а, съседи на юг. А, Тунис, Египет, Либия. А, знаем за насилието, знаем също за Бахрейн, Йемен и на други места. И докато а, имаме брожение в този регион, а, някой казва, че не е времето да се концентрираме върху а, процеса в Близки изток. Аз обаче вярвам, че точно обратното е вярно. А точно в този момент е още по-важно да сложим край на този конфликт като една, един ключов принос към а, стабилността. Това е а, посланието, което аз отправих а, през януари и февруари по време на а, посещенията си при Натаняхо и на нас. А, и смятам, че трябва да бъде постигнато споразумение. Смятам, че Европейския съюз има изключително важна роля в този процес. Съветът за външни работи в своите заключения през септември много ясно го посочи. Единственият добър избор е преговори и резултати от тях по всички въпроси. Ако има истински е, истински резултат означава е, Иерусалим да бъде столица на две държави, да бъде част от а, е, един мирен и сигурен процес. Наистина знаем, че а, новите селища са незаконни, те представляват проблем за мира и аз, уважаеми членове, бях председател на срещата през на 5 февруари в Мюнхен. Ние се съгласихме заедно с нашите партньори от а, Русия, Евро, Обединените нации и Съединените щати. Миналата седмица се срещнахме и с отново и председател беше господин Шмидт и за първи път с представители на Палестина. А следващия път ще се срещнем за първи път с представители на Израел. И сега подготвяме следващата принципна среща, където Банкимун, Лавров и Хилари Клинтън и аз ще се срещнем отново. Трябва обаче да направим едно решение, да постигнем решение за двете държави. Европейския съюз наистина подпомага палестинците и ще продължаваме да подпомагаме техните усилия, както политически, така и финансово. В този смисъл вече сме одобрили пакет от 100 милиона евро от 300 милиона евро, които сме отделили за 2011 година. Средства за изграждане на институциите бяха разширени, за да може да се изгради капацитета на палестинците в този процес. Тази тези усилия са изключително важни за бъдещата държава в Палестина и ключове, ключови за намирането на двудържавно решение. В Газа се срещнах с бизнеса, с гражданското общество и особено с много деца. Ние предложихме цялостен пакет за решение, за инфраструктура, за обучение и други области. Това конкретно ще подкрепи повече а, движение на средства и стоки. И в това посещение в Газа аз приветствах повече възможности за хората да развиват економиката, да създават заетост за бъдещето и за децата си. Аз призовавам, винаги съм призовавала за освобождаването на Илад Шамид. Ние обсъждаме възможностите за конференция през юни с Израел. Уважаеми членове, знаете, имахме много продуктивен диалог и обмен на мнения на 22 февруари, където беше обсъден мирния процес в Близки изток, както и други въпроси и по-специално промените, които се осъществяват в момента в региона. Говорихме за двустранните взаимоотношения и как може да се осъществи по-добро взаимодействие в настоящия план за действие и желанието за разрешаване на проблемите. Аз също ще искам да припомня, че израелските представители ще се срещнат с квартета, с Четиристранния съвет утре. И ще подкрепяме тези преговори. Смятам, че това е от интерес и за двете националности в региона. И мисля, че премиерът Таняхо има много важна роля за продължаване на тези разговори. А, уважаеми а, членове на парламента, изключително а, ще са ми интересни вашите гледаща, за това ще приключа моето изказване тук, но мисля, че наистина е от интерес на всички да има стабилност в Израел, в Палестина и да се разшири стабилността и сигурността в региона и аз искрено се надявам, че това ще се случи скоро. Благодаря, мадам Аштън. И сега ораторите от политическите групи, господин Салафранка от името на ЕНП. Благодаря, господин председател. Дами и господа, Госпожа Ещен, вие казахте с право, че ситуацията на юг от е, Средиземно море е, ни отделя от е, конфликта в Близкия изток. От 30 години върви процеса на помирение и в момента той е в на улица. В същото време обаче има новини и това показа вашето, вашето посещение – Искам да ви задам няколко въпроса. Днес сутринта говорихме за трудностите в съвета по сигурност за изработване на допълнителна резолюция за забрана над въздушното пространство на Либия. Интересуваме. Може ли да бъде усилен миротворителния процес, ако това се случи? И искам да зная до каква степен ветото на американците против изграждане на селища в Палестина е отслабване на този умиротворяващ процес. Любопитен съм как преценявате решението на палестинските власти да организират парламентарни избори то след няколко седмици и как оценявате участието на Хамас? Е, какво смятат палестинските лидери? Имам предвид тук публикуването на Wikileaks и до каква степен изтеклите документи са ослабили позицията на палестинското правителство. I think we have, we have... Мисля, че Господин Калахи вдигна синя карта. Господин Салафранка, готов ли сте да приемете въпросът, господин Салахи? Въпросът ми беше към госпожа Аштън. Но преди да задам въпроса, вие започнахте да давате думата на представителите на политическите групи. Ще ви дам думата по време на процедурата, привличане внимание на председателя. А, ако обичате, господин председател, гледайте и към нашата страна на залата, иначе не можем да ви привърнем вниманието, привлечем вниманието. Дигах синята карта 5 минути. Синята карта е за да задаване въпроси на депутатите, а не на върховния представител. Ще ви дам думата по време на едноминутните. А сега госпожа Декайзер за две минути. Благодаря, господин председател, госпожо Аштън. Цял ден, ден говорим, говорим за надеждата, която породиха революциите в арабските страни, за постигане на въжделенията на всички народи в тази област, за тяхното право да живеят свободно. Едно право, което трябва да бъде универсално признато. Това въжи също и за палестинците. И тъй като в момента а, а, говорим за тях, в Газа особено, трябва да кажа, че младите палестинци са без хоризонт, без а, надежда за бъдещето, без възможност да се движат, без възможност дори понякога да се грижат за елементарните си нужди, без възможност да се хранят споделяме а, тази загриженост. Но аз се питам, защото не разбирам, уверявам ви, каква е логиката на действията на Европейския съюз в неговите споразумение за асоцииране? Прочетах това споразумение много внимателно. Докато Европейския съюз порицава нарушаването на националните права на палестинския народ, ние без всякаква компенсация, без всякакви гаранции, даваме а, поредица а, облегчения а, в земеделието, в риболова, в полицията, в, в сътрудничеството в космоса, полицейското сътрудничество, в научното сътрудничество, без всякаква компенсация, без всичко насреща. Даваме всичко това на Израел и не бих искала да ви критикувам, госпожа Върховен представител, познавам вашите усилия. Не искам дори да кажа, а, работата не върви. Това, което искам да ви попитам, имаме ли право да даваме економически стимули и търговски стимули, когато се нарушават толкова много човешки права, когато се нарушава международното право. Не мисля, че имаме подобно право, не мисля, че трябва да го правим. Мисля, че това е политическа, политическа а, грешка в светлината на арабските революции, на които сме свидетели днес. А, това беше госпожа Декайзер от името на социалиста и демократите, сега госпожа Уитенброк от името на Алде. Господин председател, уважаема госпожо Върховен представител. Ще започна от името на нашата група, че сме напълно съгласни с вашето въведение и с целите, които очертахте за усилията, които правите за съживяване на това, което вие наречах нарекохте спрелият мирен процес. Наистина той е застинал и трябва да бъде съживен за да постигнем напредък. Миналата седмица Европейския парламент а, имаше честа да бъде посетен от а, израелския а, министр, който дойде при нас, за да обясни целите си. Той ни призова да не се спираме непрекъснато само върху това, което се случва в окупираните палестински територии, а по-скоро да се реориентираме към това, което можем да правим заедно Израел и Европейския съюз. И би било лесно за нас да го направим, ако имахме някакви сериозни а, индикации за това, че Израел е действително в готовност да динамизира отново, да съживи мирния процес. Имам усещането, че Израел смята, че а, и различните събития в арабския свят им дава повече а, възможност за действие. И аз, както моите колеги, които говориха преди мен, съм съгласна, че а, напротив, това трябва да ни даде възможност да динамизираме процеса и да постигнем а, мир колкото може по добре скоро. А сега от името на зелените госпожа Алкен. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Ещен. Аз съм малко разочарована от тази реч. <clears throat> Вие сте права. Ние живеем наистина в историческа ситуация. Трябва да се погрижим за Израел и Палестина, но вие не казахте нищо за признаването на Палестина. Ние знаем, че времето изтича през септември и знаем съвсем ясно, че това е налож... належащ проблем. И трябваше да чуем от върховния представител, че трябва да работим по този въпрос и всички ние след е, това послание е, бяхме възторжени, че имаме и единна позиция в съвета в е, изявлението бяха залегнали много хубави неща, но когато този висок полет се спуснем към реалността, тогава нещата стават критични. Госпожа Де Кайзер също спомена. Европейският съюз приема контакта с Израел – като се избягват технически проблеми, но окупацията на Газа все още продължава. А госпожа Декайзер говори за Шолом. Тоест не за всички пропусквателни пунктове. А ние даваме непрекъснато средство. Но ако палестинците нямат шанс за собствена държава, това са изхвърлени пари. Европейският съюз не действа адекватно в тази историческа ситуация. От една страна имаме чудесни изрази, чудесни думи, но се губи тяхната достоверност, когато се стигна до действие. когато става дума за Тахелес, например, имаме политически аргументи, но липсват действия. Следващият оратор. Господин, Господин от името на европейските консерватори и реформатори. Благодаря, господин председател. Баронес Аштън, Аштън, дълбоко съм загрижен от начина по който вървете разговорите. Неодавнашното възстание, особено от млади араби, които нямат работа, сектантските убийства. Възстанието беше е, брутално потиснато, 29 души бяха убити, много бяха ранените. И партията Аларакия спечели, спечели изборите, а министърът Нури Алмалаки се отказа от много от обещанията, които даде на Аларакия, когато сключваше коалиционното споразумение. значи, ще видим отново да се върнем Октада Алсадър и ще видим, че партията, която всъщност печели изборите, вече не управлява. Това не може да бъде приемливо в следата на бъдещето на Близкият изток. Благодаря. Сега господин Трантафилидес от името на ГУЕ. Благодаря, господин председател. В продължение на някои изказвания по-рано днес, искам да спомена позицията на Европейския съюз за случващите се събития близо до нас в арабския а, свят. Според мен тук се обърква стабилност с стагнация. Ние не признаваме а, е, исканията на хората от региона за справедливост и свобода. Европейския съюз можеше да действа по различен начин, по правилен начин. Това беше демонстрирано в случая на Палестина, доколкото а, е, все пак се изгражда държавност. Макар в европей... а, е, арабските сблъсъци Европейския съюз да няма ясно послание през последните няколко години, той е по на правителствата на Хамас и Фаят, така че следващия септември премиерът господин Фаят да може да призове ООН да признае независимостта на Палестина. И когато този апел бъде отправен, се надявам Европейския съюз да каже да, Европейският съюз може да играе подобна роля с държавите от региона, при държавите от региона и се надявам да имаме такова желание и презовавам, отправям, а, отправям апел а, да подпомогне хората от региона, които искат промени и да предостави економическа и друга помощ, обмен на експерти, определяне на съвместни програми за социално-економическото развитие в региона. По този начин Европейския съюз ще постигне целите, които си е поставил за добросъседска политика. Благодаря. Нашият следващ оратор е господин Белдер от името на Европа за свобода и демокрация. Благодаря, господин председател. Госпожо Върховен представител, искам да засегна два въпроса. <clears throat> Искам да се съглася с вас. Вие говорихте за директни преговори. Миналата седмица аз имах честа да говоря доста подробно с представители на израелското правителство, а също така и с представители на израелския парламент. Трябва да се доверяваме на нашите партньори и те искат директни преговори с палестинската власт. Искам да ви попитам, да ви помоля да използвате всички дипломатически дейности, които са на лице, за да опосредствате такива преговори, защото мирът е изключително важен и за двете страни. Важно е двете страни да седнат на масата. Ако искаме успех, то трябва да, опо... да поощрим тези усилия. И втората ми забележка. Вие правилно споменахте Гия Челит, който вече 5 години е затворник. Миналата седмица говорих с баща му и той се пита дали изобщо Европа се интересува от съдбата на сина му. Трябва да, трябва да се ангажираме за това баща и син отново да се срещнат. Господин Пантерступсен има думата но него не го виждам. Господин Петеринк има думата. Госпожо Върховен представител, уважаеми е, е, дами и господа, арабският свят се намира в, една, в един момент на преобразуване. Хората искат демокрация, свобода и, и своята чест. Нашата политическа политическо и морално задължение е да помогнем на хората в арабския свят. Миналата, миналия уикенд бях в Кайро и се срещнах с много млади хора. Надеждата и коража, оптимизма на младите хора в Кайро направиха огромно впечатление. Много страни в арабския свят имат шанс за демократично развитие. Това също е шанс за Израел. За да не е единствената страна без, не с демократично управление, заедно с Ливан. Трябва да се погрижим за мира между Палестина и Израел. Това означава, че селищата, в е, които строи Израел, са провокация за палестинците, а, палестинците, а пък ракетите на Палестина са провокация за Израел. Има възможност за мир между Израел и Палестина. Трябва тези две държави да живеят като добри съседи едни с други. Това е, в момента не е време за колебание. Времето е настъпило, когато трябва да действаме разумно и решително. Настъпило е времето на мира в Близкия изток, на демокрацията в арабските страни. Благодаря, казва председателят. А сега е време да дам думата на господин Свобода. Благодаря, господин председател. Нека да сме честни. Не може да говорим за мир в Близкия изток. Диктаторите, авторитарните режими бяха доста дълго на власт. Имаше пакт за ненападение с Израел. Но, както виждаме, такива основи са доста, доста е, лесно могат да рухнат и те рухнаха. Но не е достатъчно само да не се намесваме. Господин Петърън каза, че трябва да използваме шанса. Наистина трябва да го използваме и то това ще е шанс за да устойчив, дълго, дъл, дълготраен мир. И трябва да се основем на, не на диктатори, а на народите. Е, както бе споменато, бяха споменати разговорите с палестинците в Брюксел, но селищата, строителството на селищата трябва да бъде спряно. Е, много съм тъжен, че американците наложиха вето. Това показва, че те не се интересуват от мирния процес. А пък бяха засегнати и, изборите. Надявам се да може да признаем резултатите от изборите. Ние не може да признаваме и да приветстваме всяка политика, но нека не правим същата грешка да решаваме кой е добрия и кой е лошия победител от изборите. Нека признаем и приемем демократическото развитие. И мисля, че всички сме единни за това, че е, господин Шали трябва да се върне. Този проблем трябва да бъде решен. А също така и селищата, строежа на селищата трябва да бъде спряно. И двете неща, шалит и селищата, са пречка за едно разумно и конструктивно развитие на мирния процес в Близкия изток. Благодаря. Благодаря, господин Свобода, казва председателят. Следващия оратор е господин Ланстор. Благодаря, господин председател. Контрастът е много ясен. Развитията в арабския свят ни възхищават. Говорим за Египет, за Тунис и за Либия в последните дни. И в същото време мирният процес е в застой. Мисля, че на този фон, госпожо Ещен, трябва да кажем, че огромен резултат беше да накарате четворката да се задвижи. Имате успехи в Израел. Мисля, че е хубаво на фона на цялата критика, която чувате от нас, да чуете и някои похвали. Важно е в арабските страни да се постигне демокрация, но това все още не е ясен резултат. И искам да кажа на господин Патеринки, на господин Свобода, наистина шанс е да постигне мир в Близкия изток. Ясно е, че селищата трябва да бъдат преустановени да се строят. Но също така искам да кажа, че бунтовете, протестите в арабския свят са същото от огромно значение. Видяхме а, процеси на демокрация и на западния бряг, но това не въжи за обивицата Газа. Благодаря. Госпожа Кил Нилсен е следващият оратор. Благодаря, господин председател, госпожо върховен представител наблюдавам странна тенденция в Европейския съюз, въпреки критичните декларации за нарушенията на човешките права от Израел, комисията с всички сили се стреми да укрепи политическите и економическите връзки с Израел, без да му поставя каквито и да е условия беше де-факто одобрено споразумението за асоцииране, включително и редица споразумения в областта на конкуренцията, интегрирането на Израел в европейското пространство за научни изследвания, в Европол, в Европейската а, космическа агенция и така нататък. Миналият януари кон... а, комисията а, а, а, одобри използването на паспорти, страна, страна, която издаде фалшифицирани паспорти на хора, които извършиха престъпления в Дубай. Има а, над 100 милиона евро ще получи през 2013 година Израел в лицето на своите университети. Също така израелската аерокосмическа промишленост, която а, произвежда а, безпилотни самолети, които се използват срещу населението на Газа. Можете ли, госпожо Върховен представител, да ни кажете какви, за какви мерки на облегчаване се става дума, когато в момента населението в Газа протестира, а, протестира срещу затварянето на граничния пункт Казауи? и какво може да се направи, за да се спре галопиращата колонизация на Ярусалим и други палестински територии. Благодаря предварително, госпожа Върховен представител, че ще дадете кораж на всички жени от Палестина, които очакват толкова много от Европейския съюз. Благодаря. А, сега Хайрак. Господин, благодаря, господин председател арабските революции дават надежди на палестинския народ, но разликата е, че палестинците не се борят срещу своите е, ръководители, а срещу една външна силия, която ги колонизира, затваря, краде земята им и къщите им, издига стени, като а, а, държи един милион техни съграждани в бежански лагери. Госпожо Върховен представител, добре чух вашето обяснение, но трябва Европейският съюз да бъде по-твърд, да бъде по-активен. Арабският народ ни гледа. Всичко в момента се продера в Близкият изток. Всичко трябва да се промени и за израелското ръководство, което заплашва универсалните права. Това въжи и за споразуменията за асоцииране. Спомена се била Шалит, но, но Сала Амори, палестинец, френско-палестинец, който е в е, израелските затвори, той също трябва да бъде освободен. И за това, госпожо Върховен представител, подкрепете един силен политически акт от страна на Европейския съюз. А именно Европейският съюз без всякакво забавене да признае израелската държава от 1967 година в тези граници с столица Иерусалим. Сега давам думата на а, Фиорело Провера. Благодаря, господин председател. Европейския съюз е основният финансиращ източник за палестинските власти с големи суми. Това е огромно количество финансова помощ ни дава позиция да се върнем на маса за преговори. А, трябва да се разпознае, припознае една държава в бъдеще, това е ясно, но това няма как да бъде а, постигнато само едностранно а, от страна на Палестина, която дори не е обявила собствената си независимост на този етап. Значи ни трябва много силна роля от страна на палестинските власти да се върнат на маста за преговори, да се засегнат въпросите за бежанците, за границите и в миналото споразуменията а, постигаха по-здрава позиция на средните позиции, отколкото екстремните. Следваща а, е госпожа Доц. Благодаря, господин председател. Ветровете на промяната в Близкия изток е, обещава демократизация. Египет, Тунис, а сега Либия, никой не може да отрече, че са заслужават демокрация. Тези събития, вместо да а, е, ни отклоняват вниманието, изискват ние да се го съсредоточим върху мирният процес. при посещението си видях е, е, нервността на израелците. Трябва в тези обстоятелства да видим как най-добре може да помогнем на мирният процес и стабилността на региона, като признаем е, нуждата на Израел от сигурност и споразумение с съседните му страни, като важен кръгълен камък на неговата сигурност но трябва да признаем, че нашата политика в тази част на света се проваля. В момента харчиме 1,5 милиарда годишно за, за тази политика. В Египет десетки хиляди излизат на пазара на труда без да имат економическо бъдеще. Защото семената на бъдещите революции са вече на лице. А сега господин Милан Мон за минута и половина. Благодаря, господин председател. Ние знаем, че преговорите между Израел и Палестина могат да, да завършат с резултата за създаване на две държави, но 6 месеца вече не се случват никакви преговори поради колоните. Ако не действаме, ще бъде много трудно да се намерят в Палестина хора, лидери, които да, са, да желаят да водят преговорите. Ако тази политика на заселване продължава, много трудно ще се постигне добър резултат. Госпожо Ещен, аз съм съгласен, че политическия процес не бива да бъде запла... за... засенчван от други политически събития. Ако искаме демократични... създаването на демократични режими, които да слушат гласа на народа, то трябва да признаем, че атмосферата в момента за Израел е много подходяща, много благонамерена. За нас и за Израел най-доброто решение е бързото решение. Европейския съюз трябва да изпълни с живот мирния процес. И това се отнася за САЩ и за четворката. На фона и на резолюцията от Мюнхен през, февруар, през февруари, мисля, че вие може да потвърдите значението на тази резолюция. Благодаря, господин председател и риск и надежда има в настоящите събития. Според мен, все пак това, което се случва е а, причина да се радваме, трябва да отхвърлим стереотипите и да си припомним това, което се случи миналия декември за малкото момче, което си носеше играчките всеки ден в училище, защото не знаеше дали като се върне в къщи ще намери своя дом и родители. Всички искат а, и сигурни граници а, между Израел и Палестина на база на линия 367. Всички искат да спрат а, събитията. А, премьера Таняхо, а, отклони простата моба да се спрат построяванията на нови селища, което е неразбираемо. И аз бих апелирал към мадам Аштън а, да се обърне отново към а, Израел и да ги помоли да спрат а, новите селища и да се продължат преговорите. Трябва палестинския народ да има палестинска държава и ако това не се случи скоро, не знаем какви ще са последиците. Благодаря. Следващият ни оратор е господин Дейвис едва ли има по-голям приятел на Израел а, в Европейския съюз от Германия. И не случайно канцлерът Меркел креща на Натаняхо, дай ми нещо, дай ми поне нещо. Израел а, подкрепя разговорите, подкрепя преговорите, защото по този начин печели време. Госпожо Върховен представител, вие можете да направите нещо различно. Ето изявлението на Европейския съюз за споразумението за асоцииране. Шест страници осъждане на а, нарушенията на човешките права. И накрая се казва, искаме по-близко сътрудничество с Израел. Та за какво става дума тук? не за празно някои смята, че Европейския съюз има двойни, мери с двойен аршин. Вие говорите за диалог. Но Израел само мисля, че сме слаби, слаби, слаби. Трябва да използвате властта, която имате, защото ако не кажете нещо, което Израел не е свикнал да, да чува, няма да има никаква промяна. Благодаря, господин Дейвис. А сега господин Кембел Бенеман. Докато хората в Либия биват тероризирани от Кадафи, ние говорим за проекти като а, с заглавие повече уважаване на международното право. Ясно е, че този подход не работи. А в момента Баронеса Аштън иска още повече ресурси върху вече огромните суми, които се разхождат, 3 милиарда евро за тези а, дейности. А, вместо по тази дейност а, Великобритания трябва да харчи тези пари за собствените си интереси. А, виждаме колко а, различни въздушни а, съдове се а, финансират и аз а, призовавам а, да се намалят тези дейности. Госпожа Тачър в резултат на кризата с Фолкландските острови постигна успех и ние трябва да постигнем същото. Следващия оратор е господин Преда за минута и половина. Господин председател, най-напред искам да говоря, да отговоря на доста песимистичните гласове мирният процес се смята за, за заплашен. Този процес ще бъде и по-нататък блокиран. Но това е песимизъм. Не бива да сме толкова песимистични. Наистина, този мирния процес трябва да бъде укрепен, трябва ни Европа европейско лидерство, защото краят на, на споразумението наближава. Това е септември 2011 година. Благодаря и поздравявам Върховния представител за усилията и през последните месеци за постигане на решението да се създадат две държави. И двете страни трябва да седнат на масата, това е ясно. Мога, може да има предварителни преговори по-отделно с, с израелци и с палестинци. Това е една добра стъпка, но трябва да внимаваме. И промените, които в момента се случват, да не, да не пренесат за това предишни ангажименти да не се спазват. Следващият оратор, господин Асесоли. Благодаря, господин председател. Колеги, Средиземноморието с гръм и трясък излезе начало на нашия политически дневен ред. Ние инвестираме в нашата политика на добросъседство с Близкия изток и страните от Магрет. Говориме за общ подход към иммиграцията. Какъв, какво ще бъде влиянието, какво ще бъде влиянието на тези революции върху Близкият изток, където процесът на преговорите буксува? Госпожо Върховен представител, трябва да направите всичко възможно да започнат отново преговорите по, в насоката, по която парламента се съгласи. Трябва да се поощри Израел да инвестира в промяна за да може да получи едновременно мир и сигурност, да намали натиска над окупираните територии, да спре изграждането на а, е, а, е, селища, което е предварително условие за подновяването на преговорите. Никой не е и никой не е в безопасност, никой не е застрахован срещу ветровете на промяната. И ако не направим нещо, надеждите на палестинците и израелците за справедливо решаване на техния проблем могат да бъдат осуетени. Благодаря. Сега госпожа Десарнес. Благодаря. Радваме се, че демокрацията напредва в Магреб, в Машреб и другаде. Това трябва шанс а не е риск за ръководителите на палестинските и на Израел. Надяваме се, че и едните, и другите ще използват тази възможност. Днес Израел и Палестин се намират пред една реалност. Светът около тях ври и кипи, време е а, и те да направят нещо. Време е Европа да поощри този диалог, да се започнат истински преговори за един автентичен, истински процес за, за мир към две мирно се съществуващи държави. Неразбираемо е, че а, ние нямаме специален представител за Близкият изток. И за това, моля ви, госпожо Върховен представител, заемете се с това. Очаквам вашият отговор. Благодаря. А сега господин Лишек. Благодаря, господин председател, госпожа върховен представител. Дами и господа депутати, имах възможност през последните няколко месеца да посетя редица страни в Близкият изток, да посетя Сирия, да посетя, посетя палестинските територии и редица други страни. Ръководителите искат да предам, ме помолиха да предам а, на ръководителите на страните от Европейския съюз, че трябва да се направи повече. който реши този а, проблем, ще заслужи Нобелова награда. но, обръща се към вас, Европейския съюз трябва да се ангажира повече в мирните усилия в Близкият изток, тъй като Съединените щати имат своите ограничения. времено ние трябва да не забравяме нашите стратегически отношения с Съединените щати, но не трябва да забравяме стратегическите отношения между САЩ и Израел. Трябва да а, използваме повече възможностите на Европейския съюз. Миналата седмица се проведе безпредседентно на среща между полското правителство и Израел. Господин Сикорски отиде в Израел. Трябва да използваме повече тези възможности, които подобни срещи ни дават. Господин Паско, имате думата за една минута. Въпросът за Близкия изток, който беше много сложен, стана още по-сложен напоследък. Естествената реакция е да изчакаме и да видим, но въпросът от страна на Палестина е кой ще ги подкрепи. Дали Иран, дали Фатах – една, различно а, а, вероятни възможности. А какво да кажем за Йордания, която може да прекрати целия мирен процес? Има две школи. Едните говорят за възобновяване на националните, на настоящите преговори, а други говорят за различна политика. Но с а, визия и настойчивост а, а, във всеки един от кръстопътищата ние можем да преодолеем а, настоящото предизвикателство. Благодаря. А сега давам думата на госпожа Гианако за минута и половина. Благодаря. Благодаря, господин председател. Съгласна съм с това, което госпожа Върховният представител каза. Сега е времето да се намесим решително, да се подноват преговорите в Близкият изток. За всички е ясно значението на това, което става в Северна Африка. Всички познаваме положението на разговорите между Палестина и Израел. Тези обстоятелства само подхранват тероризма и мусулманският екстремизъм. И за това време е да действаме. Време е вие да действате, госпожо Върховен представител. Това ще бъде също така изпит за Европа. Да видим, можем ли да се да действаме ефективно. Очевидно необходимо е да предоставяме економическа помощ, но необходимо е, е също така да следим какво става с помощта, която отпускаме, какво, как се използва тя в миналото съществува също така въпроса за демократичното строителство, изграждането на тези държави като демократични общества. Трябва да работим а, с преговарящи, които а, са ангажирани с изграждането на една истински демократична система. И възоснова на това, което вие ни казахте, госпожо, председател, госпожо върховен представител, надявам се, че ще постигнем успех. Госпожа Коланска-Бубинска. Госпожо върховен представител, скъпи колеги, често съм чувала, а, че Европейския съюз е платец, а не играч в Близкият изток. Това казват политиците там. И защо е така? Защото Европейският съюз е единственият член на четворката, който вдъх, вдъхва доверие. Нито Съединените щати, нито Русия вдъхват подобно доверие. Но ние трябва да имаме обща политика. Не можем сега, сега да имаме такава политика, защото страните членки имат различни политически подходи. В момента имаме една уникална възможност, каквато не сме имали по-рано. Имаме служба за външна дейност. Трябва да разработим обща политика за решаване на конфликта в Близкия изток. Комисията свърза новия документ за подкрепата на страните от Средиземноморието с изискването на партньорството, партньорство за благополучие. Трябва да, още един път да помислим за нашата политика на изток. Необходима ни е също така и нова политика за страните от Средиземноморският басейн. Европейският съюз подкрепи изграждането на институциите в Польша и в редица други страни членки. Европейския съюз подкрепи развитието на гражданското общество в Близкия изток, но той трябва да използва тези възможности за нова политика. Госпожа Москардини има думата. Благодаря. Госпожо Аштън, трябва да се ангажираме за, в името на мира. И това е ангажимент, който засяга всички ни. Трябва да има признание и признание да получат и двете страни. Ето защо от тук проистича възможността, че всички страни в региона трябва да получат минимални гаранции. Трябва да се създадат отношения между тях, които почиват на взаимно доверие и респект. Ние не може само да говорим за демокрация и да действаме в тази посока. Става дума, че може да работим и по посока на търговски договори и споразумени. Ние не може да продължим да финансираме проекти и от друга страна да няма никакви резултати. Да нямаме нищо, което да получаваме в замяна на нашите усилия. Израел не бива да бъде оставен без подкрепа, а пък палестинския народ има право на държава. Но трябва да се намесим и, както казах, да се намесим економически. Трябват ни наблюдатели, които да са в състояние да кажат какво става с нашите помощи. Трябва да се опитаме в следващите месеци да действаме в този смисъл. Става дума тук за един огромен регион – и Европа трябва да действа решително. Трябва да имаме ясна инициатива. Младите хора трябва да бъдат привлечени към тези инициативи. Младите трябва да дадат своя принос за изграждането на демократичните общества в този регион. А в момента не сме в състояние да дадем надежда на младите хора. Благодаря. Сега идва ред на спонтанните изказвания, казва председателят. Господи, господин Лаши. Защо? Е... Благодаря. Имам въпрос към госпожа Ещан. Два въпроса към госпожа Аштан. Оценката ви върху въздействието на процеса Близки изток, изток за това, което се случва в Африка. Не смятате ли, че имаме нови възможности? При положение, че сега глобалната платформа за човешките права е на много по-високо ниво и а, липсва, разбира се, а, каквото и да било а, каквато и да било толерантност към погазването на човешките права в а, региона. Не смятате ли, че решението на Израел а, сега има много по-малка обосновка? Защото държави, които стават демократични, не го толерират. И всичко това много силно допринася за ситуацията в Близкия изток. Благодаря. Виждам, че господин Танако иска думата. А, да. А, искам Искам не да задам въпрос, искам да говоря в рамките на процедурата привличане на вниманието на председателя. Имам една минутка, нали? Европейският съюз е част от четворката, но там не се постига особено много в процеса на, към мира. И този застой изглежда ще продължава, след като има несигурност към, относно това, което ще се случи в е, арабския свят. И аз като заместник председател на европейските приятели на Израел трябва да кажа, че това, което се случва в Египет, отклонява вниманието от мирният проблем. Трябва да се призове военното правителство в, Египет да уважава мирните споразумения от 79-та година бъдещата помощ на Европейския съюз за Египет трябва да бъде като условие за нея поставянето, уважаването на мирния договор с Израел. И разбира се, Хамас е най-голямата пречка за мира. Иран също е екзистенциална заплаха за Израел. Никога мирът няма да е възможен, докато Иран продължава да финансира фанатиците от Хецбола в Ливан два военни кораба израелски навлезаха в е, е, Суетския канал. За първи път това се случва от 79-та година насам и желая успех в е, минаването през това дипломатическо минно поле. Пашка. Пани Висока комисар. Господин Пашка. Myslím si prechádza v týchto dňoch zaťažkávacou skúškou арабски свят се мени, а малко кто ви е отгаднут. Според мен наистина този процес преминава през много труден период и никой не може да прецени в каква посока ще тръгнат тези режими. Ситуацията не става и по-лесна от страна на действията на израелската администрация и а, това, тази решимост да се изграждат нови селища в палестинските територии имаме само един вариант за действие. Трябва всички страни да са силно въвлечени в този процес. Трябва да призовем нашите израелски а, партньори да се въздържат от действия, които ще провокират а, а, на а, арабските народи. Трябва да сме сигурни, че тези демократични сили, които идват на власт, ще избегнат по-нататъчни сблъсъци. Това трябва да го направим без каквито да било а, предразсъдъци. А, ситуацията не прави нашето действие по-лесно, но дори израелското правителство е разбрало, че сега е момента за прагматични действия с а, а, Палестина. Благодаря. Ще бъда съвсем кратък. Е, е споменат Светския канал. Моят въпрос е, сигурно ли е, че според международното право няма друга и не би имало друга възможност за отказ от страна на Египет? Има ли някакъв политически аспект тук? Vielen Dank. I think ms Ashton noticed all the questions and points we raised, so now she will have the time to answer those points. Струва ми се, че мадам Аштън си отбеляза всички въпроси и коментари и сега ще й дадем възможност да отговори. Благодаря, господин председател. Действително се опитах да отбележа всичко, но а, наистина, когато обсъждаме Близкия изток, винаги има много силно желание от страна на парламента да видим напредък. Нека ви уверя, че не веднъж, хиляди пъти сме се опитвали да видим какво можем да постигнем като Европейски съюз. Не искам, наистина ви признавам, не, не искам да чуя никога повече фразата, че Европейския съюз е платец, а не играч. Не ви критикувам, че употребявате тази фраза, но трябва да го предотвратим. Наистина много усилия сме положили в тази област. Аз лично съм работила за да променим това впечатление. Господин а, Салафранка ми зададе много ясен въпрос. Дали трябва да наложим вето 14 към 1, а, когато става въпрос за селищата. Предложението резолю... за резолюция което беше подадено като част от работата в съвета за сигурност. Знаете, че се създаде много шум в системата. Аз бях в Близкия изток с палестинците по време на тези последни дни, които водеха до гласуването. И знаете, че европейските а, държави в съвета за сигурност, всички те гласуваха против американската позиция за резолюцията. Нашето становище е ясно. Ние всички сме обединени в признаването, че тези селища са нелегални според международното право и тези от вас, които ме питат, трябва да знаят, че те не са от дългосрочен интерес, за който и да било. И трябва да бъдат разрешени тези въпроси с решимост от страна на а, държавите и ние наистина работим по размяната на териториите и това трябва да бъде постигнато като споразумение от страна на, тези две страни. Няма драматичен дългосрочен ефект това върху отношенията ни с Съединените щати, най-малкото защото Съединените щати много сериозно се опитват да обяснят позицията си. Аз няма да се опитвам да го правя и се опитват да работят с палестинците. И палестинците, мисля, разбраха положението, в което се намират Съединените щати. Тоест, все още предстои много работа, но аз по никакъв начин не предлагам, не Предполагам, че а, става въпрос за лесни времена. Говорихте за септември и изборите, в които ще участват Хамас. Знаем, че премиера Фаят е много заед, за да търси някакъв вид споразумение и ще видим и аз ще говоря скоро с него по този и други въпроси. Не съм сигурна, че сега ще се пристъпи към избори. Това предстои да бъде решено от тях и те мисля за най-добрия път напред. Също така а, ме попитахте за палестинската страна, господин Ракат, основният а, преговарящ, взема нова а, позиция а, като съветник на господин Обас и той ще поеме тази отговорност. Два ефекта имаше, две въздействия. От една страна загриженост от това, което се случва, защото когато се опитваме да създадем една преговорна позиция, много неща се казват. Много от тях обаче не се разговарят в окончателния документ и хората мислят за различните позиции. И имаше загриженост, няма съмнение. В Рамала и отвъд Западния бряг. Интересното обаче е, че имаше еднаква обратна реакция а, и в а, израелската преса, а, когато видяха какво си мислеха, че е израелската позиция, а, се запитаха защо се включваме в а, тази, този процес. Тоест, интересен е дебата. Аз а, никога не бих защитила изпускането на информация, защото това пречи на а, стабилността на политиката. Нека обаче а, а, се спра и на а, споразумението за асоциация, защото а, глава, когато го повдигахте. А, всичко това зависи от напредъка в мирния процес в Близкия изток. Описаното е желанието за по-здрави връзки, защото вярваме в решение за двете страни и искаме да видим силен Израел и силна Палестина в економически и всякакъв друг аспект, но не можем да постигнем напредък, докато не видим напредък в мирния процес. Съгласна съм с мадам която каза, че е много важно да се говори с двете страни, че трябва да се действа. Поради две причини. Променя се региона и тези промени изискват от нас, както казаха и други колеги, тези изменения в а, региона означава, че ние трябва да вземем позиция. Египет не, че мисля, че ще създаде военен проблем, но наистина смятам, че демократичен Египет, който се предвижва напред, трябва да разгледа отново въпроса, който е на прага му. Истински, искрено вярвам, че е от интерес за хората в Израел, както и за хората в Палестина, да се намери решение сега. Това би било изключително важна част от един сигурен, стабилен регион. Казвал съм го преди и ще продължавам да го казвам на всичките ни партньори, включително всички в четворката. Господин Белдер, вие казахте, че трябва да има преки преговори, но трябва да, го, да ги осъществяваме с идеята, че всички позиции са а, вярно представени. Наистина е важно палестинците да седнат на маста за преговори с подкрепата на Арабската лига. И аз съм говорила с различни партньори по този въпрос. В Кайро отново този разговор предстои. този колега на 14 май ще има официална позиция в Египет, но е изключително важно палестинците да могат да представляват хората. Това е важно. Важно е и за Израел и със сигурността и на двете страни. Всичко това е обвързано с а, това напредъкът да е свързан с сигурност за хората и за различните партньори в него. Господин Ламсторов, благодаря за вашите коментари. Струва ми се, че четвърката е много важен инструмент. Тя не е всичко и е, се опитвам да постигнем напредък в това отношение. Аз Наистина смятам, че сме играли много важна роля и продължаваме да играем а, такава роля в последните седмици и месеци, за да продължава процеса. Трябва наистина да стигнем по-напред и да го направим по-бързо. И предстоят заседания и срещи, когато дойдат представителите когато миналата седмица дойдоха ми в Брюксел представителите, аз се срещнах с тях и се опитах да им а, споделя колко е важна тази дейност, колко е важно да се срещаме и с палестинците, и с израелците. Те понякога са изключително притеснени за това, което става. Ако отидем в Израел, за мен няма значение къде отиваме, нека просто се провеждат тези срещи, тези заседания. И наистина за първи път аз се срещнах с представителите и ние имахме възможност да изразим позициите си по начин, по който не сме имали пред, води и е, това има значение. Когато говоря за Керем Шалам, не се опитвах да говоря това, че има само е, едно преминаване. Е, ние разгледахме цялата инфраструктура на пропусквателните а, му, а, пунктове. Аз говорих а, с младите миналата година в летните училища, се срещнах с тях и ми се струва, че най-важните въпроси са свързани с това газа да се развива колкото може по-скоро економически. Наистина се срещнах и с израелския генерал, който трябва да се. А, а, който отговаря за на пропусквателните точки. Всеки път се срещам с него. Това е важно. Но а, износа трябва да бъде подпомогнат. Той е важен. Колкото повече а, стоки влизат, това е а, чудесно, но ако няма економика, която да ги пое, а, поеме, а, какво правим? При Шалом има три момента. На първо място инфраструктурата, пътищата, която които позволяват да се използва по-често. На второ място оборудването за сканиране за стоките. И на трето място трябва да обучим хората, палестинците и това ще струва 5,3 милиона евро. Можем да го направим, готови сме да действаме. Аз разбира се искам да видя много по-широко решение за газа, но е важно да предложим подкрепата си, да могат нещата да стават бързо и да се улесни ситуацията. Това исках да цитирам за Керам Шалом. Има и други пропускателни точки, които разглеждаме, но това е конкретният ни принос, който можем да направим сега. Той обаче не променя основното условие, основната ни цел, че трябва да бъдат отворени тези пунктове, трябва да могат да се движат хората. Но господин Камбъл искам да кажа, нямам нищо против да ме атакувате, но нека да бъдем а, правилни факти да цитираме. Тези цифри, които цитирате, средствата, които са похарчени, не са през моята служба. Те са свързани с развитие, хуманитарна помощ и знам, че и вие, и другите членове на вашата група и изобщо всички в парламента тук подкрепят на 100%. Вие искате да подкрепяме хората в Египет, в Тунис и в Либия. Това са средствата, които използваме, за да го направим навсякъде света през различните периоди. 460 милиона евро са похарчени за хора, които извършват тази дейност. Това е по-малко от 50% от бюджета на Великобритания за външни дейности. Така че, наистина, нека да не, когато ме атакувате, да използвате факти, които са достоверни. бюджета, който с който разполага моята служба, аз ще се постарая да бъде разходван по начин, който ще постигне действително целите, които ние си поставяме. Много дълго говоря, но все пак искам да адресирам и някои от другите изказвания. Много е интересно, че докато изграждаме платформата, по която действаме, ние разгл... трябва да разглеждаме потенциала в региона. Дали става въпрос за Ливан и това, което се случва там, дали става въпрос за мирния процес в Близкия изток или това, което се случва в Египет. И също така в моите разговори с външните министри аз също разглеждам други потенциални развития. Наистина, ние можем да допренесем за промяната. Искам да кажа нещо и за взаимоотношенията ни. Много а, усилено работя по нашите взаимоотношения с Палестина и с Израел. Говоря с много хора, с а, ръководителите в частен план и в а, съвместни съседания. Аз уважавам тези разговори, но ви казвам, че Европейския съюз се уважава и в двете а, страни и аз мятам да запазя тази ситуация, защото става въпрос за решение, което е за двете страни. Разбира се, те ми казват нещата, които не харесват и аз се радвам, че споделят с мен, но ние нямаме маргинална роля, имаме реалистична роля. Ролята, която можем да играем е такава, каквато аз разбирам и се опитвам да постигна максималното. Аз не мога да направя това, което правят други страни. Но това, което можем да направим е да използваме економическите си и политически мускули в най-добрия смисъл на тази дума, за да постигнем въпросните цели. И аз влагам повече енергия в тази посока, отколкото каквото и е, която и да било друга област. Е, госпожа Дот ме попита дали е, е претърпява провал нашата политика. Не, не, аз от отдавна апелирам за преразглеждане на тази политика и събитията от последните няколко седмици доказват, че е трябвало да го направим, за да сме по-ефективни, по-готови да постигнем това, което искаме и да сме гъвкави и припознати в различните страни. Това, че е необходим различен подход в различните страни, за да постигнем това, което искат хората на място, за да а, се постигнат въпросните цели. Специален пратеник аз съм делегирала в момента на заместника ми, защото е много важно такъв един пратеник да е в сърцевината на тези а, процеси. Щом а, Шмидт приключи с работата си в този процес, ще видя на къде сме насочени, за да бъдем максимално добре представени в региона. И накрая, господин Свобода, вие ме а, повдигнате въпроса за иранските кораби. А, иранците казаха, че става въпрос за мисия за обучение, а, за борбата с пиратските кораби в Сомалия. И за това е имало а, разрешение. Това е последната информация, която имам. А, и е става въпрос за мисия за обучение. Ето защо а, не е имало причина Египет да им откаже достъп. Ако може и да не е било така, но това е информацията, която имаме в момента. Благодаря ви, уважаеми депутати, за този дебат. Надявам се, че успя да отворя на повечето въпроси. И ние ви благодарим, мадам Аштън, защото вие имахте тежък ден, много здраво работихте в нашия парламент днес. Благодаря ви, че бяхте с нас и за предоставените отлични и подробни отговори. Колеги, приключваме дебата. Ще се срещнем отново утре на 10 март в 9 сутринта до 1 и след това отново от 3 до 5. Дневният ред е публикуван и може да го видите на а, интернет страницата ни.